If you're ready, you, can start. you may start, please. Ако сте готови, можем да започваме. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената ми възможност да представя пред вас и вашата комисия кандидатурата си. За мен е чест и удоволствие. Ще направя изказването си на три язика. Големите линии, големите насоки на кандидатурата ми са свързани с възобновлението на този пост. Виждам новите функции, така да се каже, на функцията омбудсман. Искам да допринеса с нови идеи към тази институция, защото сме сблъск... се сблъскваме днес с нови предизвикателства. Втора основна насока на кандидатурата ми бях а, омбудсман на национално ниво в Белгия. Именно за това от 1997 до 2005, а в момента работя в а, а, специализирано училище в а, Брюш, където преподавам тази функция. Освен това съм юрист – и познавам добре общностното право. Мисля, че това е нещо, което е важно за поста европейски омбудсман. И като юрист разбирам правото, го разглеждам като право в служба на гражданите, а не обратното. И това също мисля е нещо важно за поста европейски омбудсман, защото в много европейски държави много, в много от тези страни едно от изискванията за национален омбудсман е човекът да е с юридическо образование. Освен това, познавам много добре европейските и общностните институции, агенциите. Често съм работил с тях в Брюксел или в Люксембург, Копенхаген, Страсбург, но също така и извън Европа. И съм автор на голям брой публикации за Европейския съюз и институциите. Пето, имам щастието да владея пет езика на Европейския съюз и също така имам някои базови познания по още два европейски езика. И считам, че зачитането на националната идентичност, а езиците са голяма важна част от националната идентичност, е нещо много важно. Това е една от основните ценности на Европейския съюз. И считам, че това е също така много важна задача на институцията Европейски омбудсман. Кандидатурата вярно, изисква опит, но също така изисква и динамично, за да се справяме с новите предизвикателства и с тежката работа. Мисля, че възрастта ми е възраст, която е гранична между две основни възрасти и това също е важно. А също така мисля, че ролята на Европейския омбудсман е свързана с две основни насоки. Първо, контрол на работата и функционирането между институциите. Първо, да защитава европейските граждани срещу липсата на цел в работата на институциите. В това отношение, като че ли нашата, ролята на Европейския омбудсман като че е по-слаба спрямо националните омбудсмани. И тук знаете, предполагам, че парламентът е институцията, която има най-голяма законност от всичките европейски институции, защото е избрана директно от народа. И мисля също така, че е важно да намерим, да разграничим демократичните рефлексии в институциите. Друго важно, Европейският омбудсман трябва всъщност да да за, направи така, че да залегна в сърцето на европейската администрация три основни принципа. Първо, е прозрачност. Тази прозрачност трябва да бъде една от основните характеристики на Европейският съюз, така както е предвидено по член 1 в договорите. Прозрачността трябва да бъде основен принцип на всички агенции и институции в Европейския съюз. Следователно трябва да е приоритет номер едно и за омбудсмана. Втори основен принцип – отговорност. Това е а, ключов принцип за всички представители на публичната администрация. Трябва да се увеличи тази а, отговорност и прозрачността в европейските институции. Този принцип може би е сравнително слабо развит в национален план. И третият основен принцип, който, на който много държа, е културата на обслужването. Тази култура трябва да се осъществи на практика. Тя трябва да бъде част от цялата европейска обществена администрация и от менталитета на всеки европейски служител. И за Европейският омбудсман. Третия основен, третата основна цел е подсилване на основните права в европейски план. Омбудсманът е основено действащо лице, което следи за спазването на хартата на основните права в Европа, да се бори срещу дискриминацията, било срещу чужденци, било срещу хора с увреждания и други. Тази роля на омбудсмана е ключова. И за това считам, че омбудсмана трябва да бъде много активна фигура в бъдещите 5 години. Омбудсмана също така трябва да бъде източник за предложения за реформи. Реформи за подобряване на функционирането на институциите и агенциите на Европа, а също така реформи за ам, концентриране на обучението на европейската администрация и също така за реформа, така че общностните принципи за правилно управление да бъдат изпълнени и приложени в международен план. И най-накрая, но не най-маловажно, считам, че Европейският омбудсман има много важна роля, за да се запълни днес тази празнина, която съществува между европейските институции и европейските граждани. След като изброих целите, които са важни за подсилване на връзката между Европейския съюз и гражданите му, е важно да се сближат всички функции е, на институциите, а също така да се подсили ролята на омбудсмана, защото той едва ли не витрината при запълването на а, тази празнота. И съответно би могъл също да поведе известен брой проекти за подобряване на функционирането на институционалната машина в очите на гражданите. И сега ще мина на английски. Ще трябва също така да Европейския омбудсман да наблюдава прилагането на кодекса на за доброто функциониране между всички институции на Европейския съюз. И друга точка. Също така да се развие общ кодекс на правилното административно поведение. Още веднъж призовавам към диалог между институциите и също ще искам по-широка дефиниция за принципите за добро администриране, а не както е сега ограничаващи принципи. Ще предложа също така да имаме един отговорник за прозрачност и добро управление за всяка една от институциите, агенциите – и мисля, че това е нужно. И накрая Европейският омбудсман трябва да следи прилагането на Европейската харта за основните права, така както вече казах. Няма да се спирам по-подробно на това. За мен това е важно. И нещо друго, втора серия действия, свързани с нуждата да се увеличи значимостта на службата Европейския омбудсман. Между 2003 и 2008 се, броят на жалбите се увеличи с близо 25%. И ако не вземем предвид а, каква да бъде допустимата стоеност на жалбите от глава на населението, мисля, че ще бъдем затрупани с жалби. Но напоследък, като че се забелязва спад с около 16%, докато едновременно с това бюджета на институцията омбудсман се увеличи с близо 48%. Което означава, че ние трябва широко да ам, информираме гражданите за техните права и да водим допълнителни информационни кампании сред европейските граждани. Ще се опитам да развия по-тясно сътрудничество с медиите, защото те са основен вектор, така да се каже, за е, информиране на населението. И също така ще организираме семинари, конференции, за да се разяснят функциите на Европейският омбудсман и също така да направим нещо като делегати на Европейският омбудсман. Те няма да струват допълнителни средства, защото ще бъдат в специално ни пратеници и на Европейската комисия и ще предложа на парламента административните решения да задължат гражданите да се обръщат към омбудсмана. Но увеличаването на значимостта на функцията на омбудсман трябва да бъде също така съпроводена и от определени насоки, които да бъдат предоставени за да могат гражданите да знаят как точно да отправят тези жалби и към кого да се обръщат и в какви случаи. Днес имаме 85% от жалбите, които са зададени, които са пуснати към омбудсмана и които всъщност са неприемливи, т.е. не са правилно насочени. И трета серия от действия е, засяга по-голямото сътрудничество. Сътрудничеството е много важно. Говорим за сътрудничество между Европейският омбудсман и членовете на парламента. Знаете ли, че само около една десета част от ам, жалбите се приемат от депутатите. Като че ли мисля, че в това отношение омбудсмана трябва да се сътрудничи по-добре с депутатите, за да се разяснят функциите, кой какво прави. И мисля, че от 14 години насам имаме добро сътрудничество, но трябва да имаме по-добро сътрудничество, особено между омбудсмана и комисията по петициите, когато разглеждаме припокриващи се функции или пропуски. Трябва да имаме по-добро сътрудничество и по-добра координация между омбудсмана и комисията по петициите, между националните омбудсмани и омбудсмана. Знаете ли, че през 2008 само 8 случая, правни случая на европейско ниво са били разработени в съвместно сътрудничество с Комисията по петициите, националните омбудсмани и Европейския омбудсман. Само 8. Наистина трябва повече да се сътрудничим в това отношение. И също така ще призова за повече сътрудничество и с националните комисии по човешките права. И накрая ще поискам повече сътрудничество между националните парламенти, Европейския парламент и съда. Много често, примерно, съдът дава препоръки, които са разглеждани и прияти от омбудсмана. И последната серия действия и предложения – Те са свързани с подобряване на функциите на Европейския омбудсман. Според мен, омбудсманът трябва да преразгледа своите действия по член 226-228. Относно процедурите по нарушение. Това е жизненно важен елемент от цялото европейско законодателство. И Европейският омбудсман трябва да може да разглежда и двете процедури. Европейският омбудсман трябва също така да намали времето за проучвания, които прави. Една трета от тези проучвания все още траят повече от 18 месеца. Това е много време. И също така Европейският омбудсман трябва да развие доклад с критични забележки в случай на лоша администрация и да наложи повече по-голям натиск върху институциите в случай на лошо такова административно управление. И омбудсманът трябва също така да работи за по-простени процедури, по тази тема съм работил и в нашата, в моята държава, защото имахме много, много жалби относно това как се приемат жалбите в администрацията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще съм щастлив да отговоря на въпросите. Грация. Благодаря ви. Сега откривам дискусията. Госпожа Грюни. Благодаря, госпожо председател. Господин Монет, предоставихте ми доста информация, но искам да отбележите кой ще е основния приоритет за следващия мандат на Европейския омбудсмен, ако има такъв. Какви подобрения смятате да внесете в функцията му и ако се наложи, смятате ли да промените статута? какво трябва да направят европейските институции, за да подобрят обслужването на европейските граждани в зависимост от спецификата и тяхната отговорност са определени от договорите. <clears throat> Какви пропуски наблюдавате в сегашната е, институция Европейския омбудсмен? Как смятате да осъществите проекта си? той е значителен. Може би ще бъде трудно да направите всичко. Евентуално да се спрете и по-конкретно на сътрудничеството с Комисията по петициите. И как виждате сътрудничеството си с другите институции? Благодаря. Благодаря, господин Бощинаро. Мистер Монет, Комисията по петициите с е, безпокойство отбелязва, че през 2008 година 36% от оплакванията са свързани с липса на прозрачност, включително отказ от предоставяне на документация или на информация. Как може да се подобри тази картина, за да се повиши доверието на гражданите? Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Анкис. Господин Момент, няколко съвсем кратки въпроса. Свързани с е, коментарите ви, толкова убедителни, че една от целите ви е да подобрите облика имиджа на институцията Омбудсман и Европейския съюз, защото ние сме тук, за да обслужваме гражданите си и нашия имидж не винаги е идеален. Затова въпросът ми е, какво имате предвид да направите, за да не се прави разделение между е, нарушенията, такива, които се разглеждат с по-голям приоритет и други, които не са толкова модерни, така да се каже. Тоест, гражданите да не остават с чувството, че поради различни политически или други съображения, техните проблеми са оставени на заден план. Второ, вие говорихте за динамизъм, за полезен, полезна динамика. Смятате ли, че сте достатъчно силен, да направите така, че да можете да се захванете много надълбоко с въпроси, които може да са свързани с корупция. А, дори а, тази корупция да се явява на най-високи правителствени нива. И трето, въпроса за свободата и сигурността. А, тези два въпроса не си противоречат, но понякога влизат в конфликт. А именно сега в борбата ни с тероризма има такива опасения, че се нарушават правата на хората. Знам, че трябва да бъдем внимателни, защото и борбата с тероризма е много важна и е, нашата работа по налагане на законите е много важна. Интересно ми е да чуя вие какво мислите. Често се дискутира по този въпрос. Четвърто. След влизането в сила на Лисабонския договор, ще има нов начин за петиции, именно референдумите. Какво смятате вие а, по този въпрос? И, пето, а, нарушения на колективните права. В Унгария, в Словакия има такива нарушения по отношение на езика на младсинствата. Какви решения предвиждате в това отношение? Лороле Паледели. Не, кайто полики е. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτη, για την πολύ δυναμική. Благодаря ви. Е, искам да поясните как е, виждате ролята на Европейски омбудсмен и е, в това отношение какво конкретно възнамерявате да направите, за да намалите срока за провеждане на анкетите и за обработване на жалбите? Вие споменахте това, как възнамерявате да изпълните тези е, намерения на практика, госпожа Хар. Благодаря. Е, добър ден, господин Моне. Благодаря за толкова подробната и избита презентация. Няколко въпроса имам към вас, съвсем кратки. Повечето от тях са съсредоточени към това да ни дадете примери за въпросите, които повдигнахте. Първо, говорихте за това, че трябва да се справяте с нови предизвикателства. Може ли да нанете пример? Какво имате предвид? Второ, споменахте, за разликите между е, континенталната и англосаксонската е, правна системи. Може ли е, да поясните малко какво имате предвид с оглед на вашата дейност? Говорите също, че закона трябва да винаги да обслужва интересите на гражданите. Имате ли предвид Кое европейско законодателство може да свърши това и как вие можете да работите по този въпрос? После, какво според вас е а, недобро управление? Как смятате да дефинирате този проблем? Също говорихте за засилена синергия между а, нашата комисия и Европейския омбудсман – може би имате нещо предвид конкретно как да стане това. Може ли да ни обясните? Grazie, onorevole Oken. Thank you very much. Also, I would like to... Благодаря. Госпожа Аокен. благодаря много за това, че имате така позитивно бъдеща визия. Вие говорихте, че искате да въведете подобрения в процедурата за мониторинг, както по отношение на процедурите и на съдържанието на решенията. Как лично смятате да наблюдавате е, решенията на комисията в, по отношение на тяхното съдържание? А, също ми направи впечатление, че почти не споменахте, е, споменахте, че евродепутатите не си използват правата спрямо е, Европейския омбудсман. Може ли да ни кажете какво, какво можем да направим ние по-добре, така че да внасяме жалби към вас? Това е много интересен момент, може би вие ни обвинявате, искате, може би имате предвид, че нещо не сме извършили. Много ми е интересно да разбера какво точно ние не сме свършили. Грация, Grazie, l'onorevole Salavrakos. Анафертикате, кире Морген. Благодаря. Говорихте за баланс, равновесие в отношенията между омбудсмана и комисията по петициите. Искам да ви попитам дали вие сте забелязали някакви дублирания или напрежения, които да създават проблеми в, в, в работата на омбудсмана. Господин Моне. to... Много въпроси. Ще се опитам да не забравя някой. И... Благодаря ви за въпроса, госпожо Грюни. Много уместно ме помолихте да избера най-основни от многото приоритети, които изброих. Трудно е, защото според мен е редица дейности са приоритетни, може би не на, в еднаква степен, но са приоритетни. Аз лично, ако трябва да посоча основния приоритет, това е правото на гражданите да прибягва до посредничеството на а, омбудсмана. Това е наистина един от най-главните приоритети – тази е, институция беше създадена преди 14 години и през тези години броят жалби постепенно се увеличава, но в сравнение с това, което става в национално равнище, той остава изключително малък в абсолютни цифри. И когато анализираме и тези, които са допустими, и наистина се отнася до омбудсмена, наистина процентът е толкова нисък, че според мен нито един национален омбудсмен не би могъл а, да стигне до там. Разбира се, че трябва да се организират нещата по друг начин, за да може така, че гражданите, които влизат в досек с европейските граждани да се ползват от това. Ние, разбира се, трябва да анализираме кои граждани се обръщат, но все пак толкова ниското увеличение на жалбите наистина говори красноречиво кръсноречиво за проблем. Още повече, че бюджетът отпуснат на, меди... на омбудсмена се критикуваше дори и тук в парламента. И ще бъде много порочно да се стигне до там разглеждането на дадена жалба да струва все по-скъпо и по-скъпо. Тук това, това е порочна сметка, но се случва, става в тези среди това се прави и смятам, че по редица причини и основната да се, гражданите да си знаят правата, ще бъде приоритет добре да се е, разпространи правото е, за обръщане към омбудсмена, за да може така наистина да се избегнат погрешно подадените е, жалби или да бъдат ориентирани другаде. Не смятам, че трябва да се променя статута на Европейския омбудсмен. Когато преди 7 години се кандидатирах за този пост, аз пледирах за преразглеждане на статута по отношение на три основни принципа. Установявам с голямо удовлетворение, в името на доброто на гражданите и на институциите, че две от тези изменения са внесени в новия статут и поздравявам за това и парламента и висшия омбудсмен, които явно са се борили за тази промяна. И по-специално споделената тайна член четвърти, който позволява на омбудсмена да консултира информации по силата на регламент 1049. Е, а, аз тогава, когато предирах за тези изменения, се позовавах на национална практика, е, която е изключително полезна, защото е, укрепва доверието на гражданите. Те знаят, че омбудсмена се ползва с конфиденциална информация. Е, защото ако администрацията каже, че не може да предостави достъп, е, се смита, че, че тя го прави пристрастно, докато ако неутралният омбудсмен заяви, че информацията е конфиденциална, той се ползва с доверието. И трябва да ви кажа, че при тази изподелена тайна доверието на гражданите се увеличава. На времето също бях предложил друго, което няма да предложа днес – аз проследих дебата във вашия парламент, който се реши, че това е нещо неуместно. А именно Европейския омбудсмен да да сезира директно Европейския съд, когато установи лошо управление. Смятам, че практиката в момента е чудесна. Европейския парламент има право още от договора от Ница да сезира съда на европейските общности и по препоръка на омбудсмена. И смятам, че тази практика може да се прилага по-често. Как възнамерявам да осъществя такава широка програма. Аз съм амбициозен, харесвам и този пост. Мисля, че гражданите имат право да разполагат с омбудсмен, както на регионално и на национално, така и на европейско равнище. Смятам, че през последните 14 години, откакто съществува тази функция, е изключително много еволюира. Аз искам още да я подобря. Какво бих направил? Има. ако бъда избран, ще разполагам с 5 години и възнаверявам да процедирам по два начина. Първо с всичките сътрудници, с които разполагат, които смятам да назнача правилния човек на правилното място, да стимулирам тяхната, тяхното въображение. Някои съм ги проследил и съм впечатлен от качеството на работата им. Това наистина е екипна работа. Втората линия, една такава програма не може да се осъществи без да се създаде синергия, синхрон и воля за подобрение и усъвършенстване на, вси, на тази институция, на всички институции, на сътрудничеството между отделните структури. За това са необходими много контакти. Когато създадах федералния омбудсмен в Белгия като институция, се почувствах малко като в игра на кегли, защото хората не бяха много доволни да имат контролер но ако се покаже, че това не е контролер, това е човек, който се опитва да постигне по-добро управление, а, тогава се разработва една печеливша стратегия. Според мен, една такава програма не може да се осъществи без сътрудничество с институциите <clears throat> По отношение на сътрудничеството с комисията с, с, по петициите, ще отговоря по-късно, защото беше зададен от трима души. <clears throat> Мисля, че отговорих и на последния ви въпрос. Сътрудничество с останалите институции казах, че това е от огромно значение за осъществяване на моята програма. Mr. Bostinaru. Господин Бостинаро, мисля, че на английски ми зададохте въпрос, нали? Да, така, правилно е 36% са жалбите за е, липса на прозрачност, за отказ от предоставяне на информация или документи. Това е много, това е много над средната стойност на национално ниво. Много над. 36% е прекалено. Дали е тревожно? Не бих казал, че е тревожно, но е очевидно сигнал, че омбудсмана, е, всъщност това бе е, вършено от е, предшествениците, е, че омбудсманът трябва да се бори за прозрачност. Като сега, разбира се, той ще бъде много силно подпомогнат от е, договор от Лисабон и регламент 1049, които са два от е, инструментите, които всъщност е, могат да помогнат на гражданите, защото те могат да се позоват на тези закони и да отидат в съда или да се обединят към Европейския омбудсман. Просто трябва да се гарантира правото на европейските граждани за повече информация. Как да засилиме прозрачността и как да намалим броя на оплакванията за липса на прозрачност? Според мен, посредством сътрудничество между институциите и информираност. Трябва непрекъснато да повтаряме колко важно е това – Съвсем не случайно член първи е, формулира, че откритостта е в е, Сърце вината на Европейския съюз. Допускам, че вие като мен сте много е, впечатлени в отрицателно отношение за пропаста, която съществува между институциите и европейските граждани. Липсата на прозрачност е именно причина за тази, тази липса на доверие? Как да направим а, така, че всички европейски служители да са наясно с това? Трябва да има непрекъснато обучение, така че е, откритостта да е в основата на дейността на всички европейски е, чиновници. Да е ясно, че те не са тук за да обслужват институциите, а да обслужват е, гражданите и че гражданите настояват за тази е, откритост, е, информираността на европейските чиновници е едно. И второ, и извън Европа, трябва да кажа, че европейски служители, които работят извън Европа, не, не споделят този приоритет. Разбира се, има подобрения, но още много трябва да се работи. Втори елемент е сътрудничество. Както казах и на госпожа Груни, с сътрудничество с всички агенции. Говорих с Европейската банка за инвестиции, господин Нойштадт вие знаете, че ние имаме меморандум за разбирателство да обработваме и техните жалби. Много е, е важно за всички институции да поставят откритостта в основата на техните всекидневни дейности, а те не са наясно с това непрекъснато, ние непрекъснато трябва да настояваме за повече прозрачност. Но има също и законови ограничения, които налагат съответно поведение. Не е ли така? Да, добре сега да отговоря на госпожа Ханкис. Вие също зададохте няколко различни въпроса. Първо, а, имиджа. Не става дума да се а, подобрява а, имиджа на омбудсмана. Според мен акцента трябва да се сложи на правото на гражданите да се обърнат към омбудсмана. Това според мен е най-важно. Интересен въпрос, в смисъл много важен ми зададохте за това как да постигнем равнопоставеност на правата. Това е ключово за дейността на омбудсмана, не само на него, разбира се, но главно на не. Да прави така, че да бъдат зачитани правата. Аз съм и юрист, и е, държа много на понятието равнопоставеност. Е, действително има разлика между правото на континента и е, в англосаксонското право, като аз лично от се води като национален омбудсман в практиката си именно от това съчетание на правата на равнопоставеността и а, солидарност. Нямам време да, да разработвам тази теза в а, детайли, но смятам, че тя е изключително важна в публичните администрирани. Трябва да помагаме на администрацията да разбере това, тези понятия. А, действително до този момент не съм коментирала борбата с корупцията. Тя е основна част от работата на омбудсмана, но с нея се занимават и други е, институции, като ОЛАФ. И сега се връщам обратно на въпроса на госпожа Груни. Много се радвам, че новия статут на омбудсмана му дава право да да подаде, да, да възбуди е, дело срещу съответен служител пред институцията, ако се докаже, че има случаи на корупция. А, разбира се, в една институция може да има 100 хиляди служители, които са напълно честни и един, който е корумпиран и моментално имиджа на Европейския съюз ще бъде нарушен. Затова ние трябва да бъдем много бдителни по отношение на корупцията. Но отново въпроса за контрола на, на корупцията е последваща дейност. Първо, основното е обучението, да направим така, че европейските служители да бъдат напълно е, почтени в начина по който те вършат своята дейност. Свобода и сигурност коментирахте, прави сте, свързани за двете понятия. Напълно споделям вашите виждания. Действително има моменти, когато те могат да застанат в конфликт. А, съответно, политиците могат да дадат малко повече превес на едното спрямо другото. И именно в този сблъсък на свободата и сигурността, Европейския омбудсман трябва да бъде много бдителен. В смисъл да се осигурява сигурност, но да не се нарушава свободата. Това е огромно предизвикателство, бих казал от векове. И ще си остане такова, но аз лично съм много за това на национално и на европейско ниво – да бъдем изключително бдителни. Винаги да е, преследваме политиците с цел те да не слагат прекалено много акцент върху сигурността в ущърп на свободите. И е, последно, но не най-маловажно, нарушенията срещу младсинствата. Разбирам, че вие сте много загрижена за спазване на правилата на мълци... правата на мълцинствата. Аз съм запознат с тези проблеми в моята страна. Тук имаме три мълцинства. Знам много по, за тези проблеми. Аз съм много ангажиран с, с, с спазването на правата на младсинствата. И в моята дейност 9 години като омбудсман винаги съм се стремял да уважавам правата на младсинствата. Разбира се, има младсинства като хора с увреждания или младсинства на база на език, на база на религия, на база на е, етност, така нататък. За мен това беше основен момент от моята дейност и ако вие ме изберете, ще имам възможност да работя по тази дейност и на друго ниво. Ще трябва да ускорим малко. Закъсняваме. Как да ускорим въпроса на обработване на жалбите? Много се радвам. А, не искам да оставам впечатлението, че само давам хубави идеи и нямам представа как да ги изпълнявам. Първо, както казах, знам, че вече има подобрения в това отношение. Слизаме до среден срок 12 месеца, което е добре. Мисля, че среден срок 12 месеца е добре той е застъпени в е, решенията на комисията за изпълнение на член 226 и 228. Така че ние вървим към тази цел. Как да се постигне това? Това беше така последния ми коментар от представенето ми. въпросът е да използваме все повече е, решения, които да са базирани на консенсус. Аз съм използвал този метод в Белгия. Просто да се използват по-гъвкави методи, защото така се спестява много повече време, което персонала може да оплътни при други разследвания. Така че много е важно да се види къде могат да се търсят по-лесни и по-гъвкави решения, за да се пести време и съответно вече това време да бъде употребено за по-класически разследвания. По този начин процедирах в Белгия и смятам, че по този начин може да работи на европейско ниво. Госпожа Акин. Um, you're, you're, you're several... oh, no, I, I'm talking about Mr. Harkin. Sorry, sorry, Mr. Tolkien. Извинете, господин Харкин, е, исках да се обърна към него, може би не произнесох както трябва името. Няколко въпроса ми зададохте. Не съм сигурен дали разбрах първия за новите предизвикателства и класическата дейност. Това ще прескоча, отивам направо на втория. Е, в е, Европа има два основни, две основни правни системи. Е, правната система базирана на прецедент и е, базирана на законодателство и съдебни решения. Мисля, че те се допълват една с друга. И току-що казах на госпожа Ханкинс, е, в Белгия съществува понятието равнопоставеност и беше много трудно да се въведат в законодателството някои понятия, свързани с тази практика. Много трудно беше. А, така че много е важно да има допълняемост на двете съдебни съдеб, юридически системи. И мисля, че по начина по който боравим с някои от жалбите, е, ще бъде много по-добре, ако се възползваме от предимството на едната или от другата. Е, в историята на Европа има много примери за дейност на омбудсмана, различни поколения, които са разработили различни приеми, различни принципи, които са много подобни, много полезни, защото се допълват един друг. Така че в Европа, когато трябва да се справяме с жалби, идващи от държави, където съществуват различни законови системи, трябва да работим като използваме и двете. Въпроса за недоброто управление. Аз в един момент, още през 97-96 година, дадох дефиниция в едно писмо на недоброто управление. Става дума, че това е нарушение на е, юридически е, формулирано законово задължение. Така беше формулирана дефиницията. Аз лично се противопоставих на това, защото според мен трябва да се включва в тази дефиниция и нарушенията не само на юридически задължителни принципи или разпоредби, защото а, недоброто а, администриране не означава само нарушаване на законите, ние трябва да имаме по-широко интерпретиране на това понятие. Сега, ако мога да отговоря някои от въпросите е, за сътрудничеството между вашата комисия и омбудсмана. Нека да кажа съвсем ясно. Аз е, изучавам историята на Европейския парламент от самото начало а, и историята на омбудсмана. Смятам, че винаги сътрудничеството между омбудсмана и вещата комисия е било отлично и, и се развива позитивно. Аз нямам за цел да критикувам нищо. А смя... напротив, смятам, че сътрудничеството е много по-добро, отколкото в... на национално ниво. Всъщност може да бъде пример, който да бъде следван на национално ниво. Но това, което е, казах е, и видях в е, вашия доклад, госпожа Палиадели казва същото, че по въпроси, които съвпадат по дейността на омбудсмана и на комисията по петициите, може да има повече сътрудничество, за да не се да, да няма дублиране. Тоест, можем да намерим въпроси и жалби, където комисията има правомощие, когато има колективна жалба, а омбудсмана работи по подобна жалба само на едно лице. В такива случаи би трябвало да се търси сътрудничество, когато се работи по едни и същи въпроси. Госпожа Окен. Вашия въпрос е много важен от юридическа гледна точка. Европейски омбудсман има право да оценява по какъв начин е, използва Европейската комисия член 226 и 228 а, и сега не става дума само за процедура, може да се оценява и по същество за съдържанието, дали се прилагат а, правомощията по член 226 и 228. Но не казвам, че омбудсмана трябва да извършва контрол дали Европейската комисия си използва тези правомощия по член 226 и 228. В меморандума по разбирателство между Европейския омбудсман и комисията по членове 226 и 228 се казва ясно, че комисията тази, която решава дали да се позове на тези членове и това нейно правомощие може да бъде коментирано или, или критикувано, но не може да бъде оспорвано. Та това, което аз е, казвам, е, че омбудсмана вече е извършвал дейност в, в това отношение. Вие знаете, че той има право да коментира не само по процедурата, но и по съдържанието на това как се изпълнява член на 226 и 228. И начинът е много прост. Омбудсман може, примерно, да каже на комисията, че е, комисията не е имала достатъчно основания да използва в конкретния казус член 226 или 228, което ме води до един много основен принцип. Това е принципа на основателността. Тоест, един орган, който има правомощия по закон или по договор, не може да използва това правомощие ей така, както му се иска то може да бъде е, използвано само по е, обоснован, основателен начин. Като вече съответните органи е, решават това, т.е. как те ще използват своите правомощия, се решава или се тези правомощия се използват на базата на основателност. И именно това правомощие на омбудсмана се е използвало. Така че става дума не само за чисто административни процедури, но и също може да се преценява дали е, основателно е приложено това правомощие или не. И последно ще отговоря и на уважаемия депутат, който напусна залата. Вече е, казах, че няма, според мен, напрежение между вашата комисия и омбудсмана, поне аз лично не съм наблюдавала такова от 14-те години, когато наблюдавам а, дейността на омбудсмана и се надявам, че все по-засилено сътрудничество ще работим. Благодаря. Сега можем да преминем към а, допълнителните въпроси. Сам, желаеш да се изкаже само господин Хепинг. Една минута за въпрос, една за отговор. Благодаря, господин. Госпожо председател, а, ще бъда кратко. Когато слушам господин Монет и говоря на холандски, защото и той прекрасно говори, че той има реформаторска програма от рода на тази на Обама. Как смята да осъществи това в Страсбург, в Брюксел. Аз съм работил в кабинета на комисара Калас и бях като противотежест на омбудсмена и винаги търсихме някакво взаимноприемливо решение но много често правната служба на комисията казваше не, това е невъзможно по тази или тази причина и се държеше като Ватикана за да защищава собствените си блага. Те са в много силна позиция и дори в рамките на институциите реформата е трудна, а когато говорите за реформа отвънка, изглежда още по-сложно. Как виждате ролята си към медиите. Искате да присъствате в медиите. Казвате, че гражданите не познават омбудсмана. Говорите за енергична роля, но как смятате в ежедневието да изпратите посланието в медиите, за да може гражданите да се създадат по-добра представа за европейския омбудсмен? Е, е, пожелавам ви успех в тази реформа тип Обама. Господин Яр също поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Да. Въпросът е, продължава предишния. Искам да кажа, че когато гражданите имат е, чувството, че омбудсмена може да им помогне, че ги взима на сериозно, броя на жалбите ще се увеличи. Ако гражданите смятат, че това не, не върши никаква работа, те няма да се обръщат към омбудсмена. Това, което според, според казахте, което ми направи впечатление, че трябва да вземем наистина гражданите на сериозно и да се съкратят сроковете за разглеждане на, на жалбите. Въпросът ми е, трябва ли да се да се внасят някакви законодателни промени, за да може да се ускори този, да се съкрати този срок? Имате ли нужда от парламента? Ние също имаме за цел да намалим срока за разглеждане на петициите. Да даваме един разумен отговор разумен срок. Благодаря. Благодаря за въпроса. Може би програмата ми изглежда твърде амбициозна, не знам. Смятам, че човек наистина трябва да има амбиции към този пост. Да, вярно е, че казах, че от години работя а, с европейските институции и знам каква е съпротивата понякога на институциите към някои реформи, особено ако те са в общоевропейски мащаб наблюдаваме институции или е, служители, които не са много за промяна. Това е вярно, но аз е, мисля, че това е част от живота на институциите. Е, в национален мащаб също е ежедневна задача на омбудсмена е да, да настоява за повече откритост, повече прозрачност, дух на промяна това правях в продължение на 9 години и това не става с едно штракване на пръсти. В други думи, искам да подскажа, че съм се научил да бъда търпелив, но и упорит. И според мен това е единствения начин да се прокара една промяна, да се постигнат от средносрочните или дългосрочните ни цели, цели. Това не са промени, които стават от днес за утре. Зададахте ми и втори въпрос. Как възнамерявам да е, се обърна към медиите? Как ще представя работата на моя екип в медиите? Всъщност вдъхновявам се от примера на редица страни Австрия, Белгия, Холандия, Франция и други. Страни, в които има а, споразумения с медиите за а, разпрос... популяризиране на ролята на омбудсмена. Не казвам, че ще организирам пресконференции всеки, на всеки два дни, но ще е, институционализирам по някакъв начин присъствието на омбудсмените. Имате само 30, имате само 30 секунди да ви отговоря. Напълно съм съгласен с вас. Много е трудно да се създават очаквания и надежди, ако не отговаряме на тях. Никой не е съвършен. В моята работа обаче съм установяла колко сериозни могат да бъдат последиците от е, липсата на резултат. Смятам, че трябва да работим заедно. за да потикнем хората при всеки проблем да се обръщат към а, а, омбудсмена, разбира се, кота е от неговите компетенции, за да може наистина а, да а, се обръщат, а, да, да, се, да гарантираме, че няма да бъде сезиран тогава, когато нещата не са в негови ръце. Благодаря, господин Монет. Поздравление, приключихме с изслушването. Имаме няколко минути, за да приключим работа. Както знаете, е, нашата комисия няма задължението, нито правомощието да изрази оценка след това след този маратон. Трябва просто да прехвърлим това към председателя на парламента, да трябва да изпратим протокола с всички въпроси, коментари, които са формулирани при изслушването на тримата кандидати за пост европейски омбудсмен. А ако няма други изказвания, някакви предложения, а, мисля, че мога да закрия заседанието.